И така. Номинацията на Джулиан Кинг като член на комисията, като комисар. Моля, гласувайте. Гласуването е тайно. Haben alle Abgeordneten ihre Stimme abgegeben? Гласувахте ли, колеги? Още веднъж питам. Колеги, гласувахте ли? Beeilt euch, Kollegen. Ако обичате, побързайте. So, letzter Aufruf. И така. Обявявам гласуването за приключено haben 608. 638 колеги гласуват с да, 161 против, 83 въздържали се. С това Джулиан Кинг е одобрен за комисар. Äh, Господин комисар, поздравления за вашия избор. Мисля, че не е преувеличено да кажа, че поемате този пост при специални обстоятелства. В този смисъл желаем ви успех, тъй като вие се застъпвате за членството на Обединеното кралство в Европейския съюз. Очакваме от вас и е логично вие в този дух да продължите работата си в името на Европейския съюз. Уважаеми колеги, ако не желаете да, да присъствате тук в Европейския парламент, никой не ви кара. А сега преминаваме към гласуването на случаите по нарушаване на човешките права. Моля, имате Имате думата, господин Мартин. Благодаря, господин председател, и слушах ви внимателно. Обяснихте на депутатите, че ако не им харесва, могат да напуснат пленарна зала. Господин председател, припомням ви, че ние не сме назначавани от господин Шулц, а сме били демократично избрани от френският народ. Така, преминаваме към гласуване по резолюцията за Филипините. По член 4, кой е за? Против? въздържали се, прието е. 3 за, против, въздържали се, трябва да проверим. Извинявайте. Край на гласуването. Прието е. Четвърто изменение за, против, въздържали се, Отхвърлено. Едно за, против, въздържали се, отхвърлено. Две за, против, въздържали се, прието е. Нека проверим, добре? Проверяваме. Измерение второ. Гласувахте ли, моля? Край на гласуването. Прието е. Пето изменение. Кой е за? Против. Въздържали се. Прието е. А сега гласуваме целият текст на резолюцията. Кой е за? Против. Въздържали се. Прието е. А сега преминаваме към гласуване на резолюцията за Сомалия. Изменение едно. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърлено. Цялата резолюция, моля, за? Против? Въздържали се? Приета е резолюцията. Сега преминаваме към проекто резолюцията от 7, от 7 политически групи за Зимбабве. Първо изменение за против, въздържали се. Нека проверим, моля. Моля, гласувайте сега. Гласувахте ли? Край на гласуването. Прието е. Цялата резолюция гласуваме сега, моля, за, против, Въздържали се? Прието. Е. Благодаря ви. hyvää iltapäivää. Jatkamme äänestyksiä. Report by Mr. И така сега преминаваме към следващата точка. Блок, блоково гласуване за, против, въздържали се, прието е. От член 3 Първия алинея, първата част за, против, въздържали се, прието е. Втората част за, против, въздържали се, прието е. 35-то изменение за, против, въздържали се, отхвърлено. Изменение 33 сипи за, против, въздържали се, прието е. Тридесет и четвърто да е. За, против, въздържали се, отхвърлено е. 33 за, против, въздържали се, прието е.

don't understand. There is no Polish interpretation. Just a moment. Okay, we will continue and... Добре, продължаваме. 33 сипи за, против, въздържали се, прието е. Предложението на комисията за, против, въздържали се, прието е. А сега законодателната резолюция. Гласувайте, моля, електронно. The vote is close. Край на гласуването. Adopted. Прието е. Congratulations. Поздравление. And then we go to... Сега преминаваме към доклада Ешек. Първо за, против, въздържали се, прието е. Изменение едно сипи, за, против, въздържали се, прието. Член 2, параграф 1, първата част. За. Против. Въздържали се. Прието. Втората част за. Против. Въздържали се. Прието е. Изменение на ОСП за. Против. Въздържали се. Прието е. Изменение 1 сипи за, против, въздържали се, прието. Е изменение 1 сипи, първата част за, против, въздържали се, прието е. Втората част за, против, въздържали се, прието е. Третата част за, против, въздържали се, прието е. Изменение второ за, против, въздържали се, прието е. Изменение едно СП за, против, въздържали се, отхвърлено е. Изменение едно СП за, против, въздържали се, отхвърлено. Изменение трето за, против, въздържали се. Нека проверим, моля. The vote is in open. The vote is closed. Край на гласуването. Прието е. But you must take your hands up. Но моля, вдигайте ръце. Оригиналният текст на основното изменение. Господин Уртасон иска думата. Like introduce... Благодаря. Бих искал да внеса ново изменение. Минимални административни санкции или за поради а, а, нарушения или а, загуби, наложени от трети страни. Има ли някой, който да възразява към внасянето на това изменение? Yeah, По-малко от 40 сте. Oral amendment cannot be taken. We pass to the next vote. Then... Не. Не включваме устното изменение, минаваме към следващото, четвърто изменение за против въздържали си. Отхвърля се едно ЦП за против въздържали се. Приема се. Шесто изменение за против въздържали се. Отхвърля се цялото предложение на комисията за против въздържали се. Приема се. Давам думата на докладчик. I'd like to, I'd like to request the... Бих, е, бих искал да се отложи гласуването на проекторезолюцията съгласно съответния член от правилника. А, моля, гласувайте това предложение за против. Въздържали се. Приема се. Така че връщаме доклада в комисията за продължаване на преговори по проблема. Сега минаваме към доклада Келер и първо изменение. Блок. Гласуваме он блок. За, против, въздържали се. Приема се. 24-то изменение за против въздържали се, отхвърля се. Четвърто изменение за против въздържали се, приема се. 25 за против въздържали се отхвърля се Добре, да проверим. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се но вдигайте ръка достатъчно високо. Предложението на комисията се гласува за, против, въздържали се, приема се. И цялата проекто законодателна резолюция. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. доклада на госпожа Агея. Гласуваме амблок. Измененията на комисията за против въздържали се приема се. Предложението на комисията за против въздържали се приема се. Законодателното предложение по именно гласуване за Край на гласуването. Приема се. Then, key object... Сега. Основни цели за СИТЕС. Цялата резолюция за против. Въздържали се. Приема се. доклада на господин Фербер. Изменение 2 за, против, въздържали се, отхвърля се. Трето изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Четвърто изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Първо изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. И цялата резолюция по именно гласуване, моля гласувайте. Гласуването. Then report by Преминаваме към доклада, изготвен от господин Карас. Точка първа на две части по първата за, против, въздържали се. Приема се по втората за, против, въздържали се, приема се. Десета точка за, против, въздържали се, приема се точка 19 на две части по първата за, против, въздържали се, приема се по втората за, против, въздържали се, приема се. Точка 300 на две части за, против, въздържали се, приема се по втората за, против, въздържали се, приема се. 33 точка за, против, въздържали се, приема се. 35-та точка за, против, въздържали се, приема се. 39-та точка за, против, въздържали се, приема се. 42 точка за, против, въздържали се, Приема се. 43 за. Против. Въздържали се. Приема се. Е, резолюцията като цяло по именно гласуване. Моля, гласувайте. The vote is closed. Край на гласуване. Adopted. Приема се. Congratulations. And then report by... Поздравление на докладчика. Доклад на господин Краснодемски. Точка 17 на три части. По първата част, по именно гласуване, моля гласувайте. The vote is... Край на гласуването. Adopted. Second part, Приема се. Втората част по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Втора част, казва председателката. Трета част. Поименно, моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Параграф 18. Точка 18. Към нея има устно изменение. Давам думата на докладчик. Uh, like uh, Бих мисли да се промени формулировката допълнителни административни тежести и да стане излишни административни тежести. The... Има ли възражение срещу устното изменение? Не. В такъв случай точката с това устно изменение на две части. По първата за, против, въздържали се, приема се. По втората за, против, въздържали се, приема се. 31 точка на две части за, против, въздържали се, приема се. По втората поименно гласуване, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 2. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Нека да направим проверка. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Точка 68 на две части по първата за, против, въздържали се. Приема се по втората поименно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 74-та е, на две части по първата за, против, въздържали се, приема се по втората точка за, втората част против, въздържали се, приема се. 79-та точка на две части по първата за, против, въздържали се, приема се по втората за, против, въздържали се, приема се. Точка 80 по първата част. За, против, въздържали се, приема се. По втората за, против, въздържали се. Нека да направим проверка по втората част. Моля, гласувайте. The vote is closed. Край на гласуването. Rejected. Отхвърля се. Мотив К. Изменение едно. За. Против. Въздържали се. Приема се. Мотив П. На две части по първата за. Против. Въздържали се. Приема се под втората за. Против. Въздържали се. Приема се. Мотив Т. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Следващия мотив на две части. Първата за. Против. Приема се. По втората за. Против въздържали се, отхвърля се. Сега гласуваме по резолюцията като цяло. По именно гласуване, моля гласувайте. The vote is closed. Край на гласуването. Приема се. Congratulations. And then we call Mrs. Госпожа Вебер доклада на госпожа Вебер, точка 5 за, против, въздържали се, приема се. Нека да направим проверка. Моля, гласувайте. The vote is closed. Край на гласуването. Приема се. Точка 16 за Против. Въздържали се. Приема се. Точка 18. Поименно гласуване, моля, гласувайте. Вот из клоуст. Край на гласуването. Приема се втора част, поименно гласуване, моля, гласувайте. Край на гласуването.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 против, въздържали се, приема се. Трета част за, против, въздържали се, отхвърля се. Четвърта част за, против, въздържали се, приема се. Пета част за, против, въздържали се, приема се. Съображение 34. Кой е за? Против? Възръж... Въздържали се? Електронна проверка. А, извинете. А, е. За, против? Въздържали се? Отхвърля се. У. По именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се резолюцията като цяло по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Преминаваме към последното гласуване. Доклада на госпожа Харкен. 13 параграф по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 18 параграф. По именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 19 параграф в две части. Кой е за? против, въздържали се, приема се втора част за, против, въздържали се, приема се. 22 параграф, по именно гласуване, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се.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 Приема се. Q за, против, въздържали се, отхвърля се. R по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Сега резолюцията като цяло, по именно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Благодаря ви. началото беше малко по-сложно. continue. And... Сега продължаваме. Време е за обяснение на вота. Първо давам думата на Ханан Данлон.